Ето, преминаваме сега към доклада на госпожа Картини Механизъм за, за гражданска защита. Госпожа Картини за 4 минути. Граци. Благодаря, господин председателю. Вярвам, че днес всички, които сме работили по този документ, смятаме, че е много вълнуващ миг. След продължителни и тежки преговори, най-сетне имаме един нов механизъм за гражданска защита. Може да е малък, но важен камък в нашия строеж на едно по-сигурно бъдеще на Европа и на света. Искам да благодаря на всички колеги, с които работихме много конструктивно, буквално до последният час. Още веднъж искам да им благодаря за проявената чувствителност към европейските граждани. Гражданите е, на Европа в е, момента не е, живеят в особено лесен момент. И има много големи възможности, в които Европа може да работи и да покаже, че тя е близо до тях, че Европа е приятел на гражданите, че се грижи за тях. Мисля, че именно по този начин трябва да гледаме на този документ, не само като проява на солидарност, която допълва и обгатява философията на гражданската защита, инструмент, който сам по себе си е важен и полезен. Мисля, че така ще покажем на гражданите, че Европа е близо до тях. Това е пътят на диалога към всички народи и граждани. Като докладчик мисля, че е, трябва да представя ясно позицията на парламента, която, надявам се, може да бъде поддържана и засилена. Искам да благодаря също на е, госпожа Кристалина Георгиева, комисарят, който е, толкова всеотдайно, а, с толкова жар и душа работи, когато трябва да се преодоляват тежки последици от бедствия, когато трябва да се помогне на жертвите, да се оттешат семействата, мисля, че не мога да предам с думи чувствата и дълбоката човечност, които чувстваме в такива моменти. За това мисля, че пишем една нова глава в областта на гражданската защита с превенцията и защитата. Превенцията е изключително важна, защото тя се основава на мисълта, че бедствията могат да бъдат предотвратявани – или ако това не е възможно, последиците им могат да бъдат сведени до минимум. Затова превенционната култура трябва да се развива като възможност да се създаде основа за планиране на действията на гражданската защита. Държавите членки доброволно, според своята преценка, ще участват в е, един или друг аспект е, на механизма. На мен не ми се навлиза в техническите подробности, те са добре известни на всички. Важното е, че трябва да се постараем е, да преодолеем недоверието у някои държави, защото ние имаме принципа на субсидиарност и принципът на солидарност. Солидарността прозира от е, всеки ред на този е, документ. Благодаря и с е, нетърпение ще изслушам комисаря останалите колеги. Благодаря. А сега от името на комисията госпожа Гюркиева. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Гардини и всички членове на Европейския парламент, които работиха неуморно всички тези години, докато стигнем до сегашната форма на този акт. Решението, което взимаме е с цел по-добра защита на нашите граждани и економики защото виждаме, че бедствията стават все повече и все по-чести. Затова и трябва да осигуряваме по-добра помощ на техните жертви по цял свят. Вие разбирате много добре, че през последните десетилетия има ясно очертала се тенденция на нарастване на броя и чистотата на бедствията в Европа. Всъщност, 100 хиляди от нашите граждани са жертва на наводнения, на зимни бури, на летни бури, на различни бедствия, които засягат съществено и нашите економики, защото имаме над 150 милиарда евро загуби. Освен това, в световен мащаб през последните три години за първи път в човешката история щетите са над 100 милиарда долара годишно – като това е само една малка част от реалните щети. Това е само застрахованата щета. В Европа това лято имахме големи наводнения. Това беше в Средна Европа най-вече наводнения, които ни струваха над 12 милиарда евро. За Германия това са най-големите щети до сега откакто се води запис. Затова е важно да има нови законодателни норми и да създадем една много здрава система за управление на бедствията в Европа. Система, която е насочена към подготовката и превенцията и също така система, която осигурява координирана реакция. За първи път европейската история държавите членки приемат правни задължения в тази област на превенция. Освен това се създава един, едно доброволно обединение на капацитети тогава, когато някоя от държавите членки е засегната. Това може да е и страна от задморските територии. Същевременно аз неведнъж съм чувала, включително и тук, че Европа трябва да бъде единна пред бедствието. И именно за това европейския капацитет за спешно реагиране, който вие неведнъж сте изисквали от нас, сега вече ще стане реалност. Следвали сме подхода отдолу нагоре – Подход, който разчита на доброволното участие на държавите членки е, в това обединение и същевременно отчитаме принципа на субсидиарност. Преди няколко седмици посетих Филипините и видях с очите си какво можем да постигнем, когато Европа е едина. Трябва да кажа, че се гордея с постигнатото. В бъдеще Изпълнението на това законодателство също ще разчита на вашата подкрепа. Разчитам и аз. Благодаря ви. Благодаря, госпожа комисар Георгиева. А сега докладчиците имат думата. Господин Паскос не е тук, госпожа Штифлер. Има думата. <clears throat> Господин председател, уважаеми колеги, Предложението за този механизъм за гражданска защита всъщност усилва сътрудничеството, което имаме в тази област, за да може да реагираме много по-ефикасно и бързо, когато се случи бедствие, да се подготвим по-добре. През последните години много от дейността в тази област се извършваше най-вече в развиващите се страни, които бяха изложени на ужасяващи и чести природни бедствия. Голяма част от нашия бюджет е посветена и на защитата в Европейския съюз. Само 30% са за извън Европейския съюз. Може би трябва да има преразпределение, защото в противен случай не отговаряме на реалността и на нашето желание за превенция и в развиващите се страни. Благодаря. Благодаря, господин Ставракакис. Благодаря. Механизмът за гражданска защита дава добавена стоеност по отношение на солидарността в Европейския съюз. Например, по време на земетресението в Италия или пък по време на тайфуна в Филипините – това са все примери, в които виждаме нуждата от подобни програми. Естествено, по-добре е да имаме превентивни действия, отколкото да трябва да действаме в последствие. Европейският парламент оценява усилията за рационализиране на помощта. Важно е да има съответното сътрудничество и координация на европейско равнище. Благодаря. Благодаря, господин Ставракакис. Уважаеми колеги, ние започнахме много на време за това, Е, бих направил компромис за господин Пашко. Той е, в момента влезе в залата. Господин Пашко, искате ли да се изкажете? The civil protection mechanism is a Механизмът за гражданска защита е основен инструмент за солидарност е, при реагиране на различни бедствия. Според становището на парламентарната комисия по външни работи, ние подкрепяме позицията на докладчика да се премине от спонтанни действия, адход, към една добре планирана система за готовност при извънредни ситуации. Превенцията и готовността са най-важните елементи успоредно с оценката на рисковете и планирането за извънредни ситуации. В нашия документ е, ясно личи, че ние подкрепяме е, тези елементи. В нашето становище на външната комисия важен е и балансът между необходимостта от е, спешно реагиране от една страна и последователността и съгласуваността на действията от друга. Ние подкрепяме един конструктивен е, подход, подкрепяме и усилията на е, комисаря Кристалина Георгиева за изграждане на такъв механизъм. Благодаря, господин Фласък не е тук. С това приключваме със становището от името на комисията. Започваме с политическите групи. Господин Себер има думата. Благодаря, господин председател. При този механизъм за гражданска защита се вижда много ясно добавената стойност на Европа и се надявам това да видят и гражданите, защото там, където има нужда от помощ, Европа трябва да действа единно, трябва да може да помага на държавите членки. За нашата политическа група беше важно да се отговори на нуждите на държавите членки. трябва да вземем предвид ситуации, които, с, в които една държава не може да се справи сама. Затова имаме нужда от координация. Съществува до момента координация, но трябва да стъпим на нея и да я подобрим. Имаме нужда от повече средства, отделени са за момента на 300 милиона евро. И това е добре, защото, както виждаме, е, сблъскваме се с, кризи в Европейския съюз, но и извън него. Нашият опит до момента сочи, че има добавена стойност, когато Европа може да действа веднага, когато може да разчита на силите от държавите членки. Тази система на модули е много разумна, защото тогава държавите членки могат да кажат, аз мога да допринеса с това и това, мога да дам тези ресурси, но централно място заема тук координацията. Механизмът се състои в това, че държавите членки могат сами да решат кой модул и кога да се задейства. Това е хубаво, защото така се уважава принципа на субсидиарност. Това е логична стъпка. Надявам се наистина функционира, да, механизма да функционира добре. Първият ни опит при неговото прилагане беше при тайфона в Филипините. Благодаря. Следващият оратор. E Благодаря ви, господин председател. Първо искам да изразя благодарност към докладчика, към Европейската комисия и към ирландското и литовското председателство. Те работиха усилено по това предложение, за да се превърне в реалност и през месец януари законодателството да е прието. Наистина, бедствията стават все по-чести и щетите са вече 0,29% от БВП. Над 90 000 жертви в Европа 29 милиона, които са засегнати, 211 милиарда економически щети. Цифрите са красноречиви. Достатъчно е да споменем най-скорошното бедствие в Филипините. Освен това, ги има и измененията на климата. Следователно трябва да работим най-вече в областта на превенцията. Договорът от Лисабон включва такава клауза за солидарност, която прави възможно сътрудничеството между държавите членки при справянето с природни и предизвикани от човека бедствия. Споразумението, до което стигнахме с съвета, е доста различно от първоначалното предложение на Европейската комисия. То беше далеч по-амбициозно. Беше и доста различно от предложенията на Комисията по околна среда в парламента, но така или иначе ние се насочваме към това, което е възможно при недостига на време и средства. Така договорихме акт, който не е достатъчно амбициозен, а знаем, че превенцията винаги е по-добра от лечението. Благодаря. Ребека Тейлор, а по Благодаря ви, Ребека Тилър, от името на Ауди. Благодаря. Механизмът за гражданската защита предвижда разпределяне на средствата и отговорностите, когато има наводнения, земетресения, горски пожари. Държавите членки могат да поискат от Европейския център за реагиране при спешни ситуации и да получат чрез държавите членки и международните организации съответната помощ. За сега, слава Богу, моята родина Великобритания не се е нуждаела от помощ подобни призиви, но ако възникнат бедствия в бъдеще, ще бъде изключително важно средство. Завишената опасност от наводнения в избирателния ми район показва, че е, е съвсем реална възможността да потърсим такива средства и помощ. Имам предвид наводненията поради обилните валежи и вятъра в избирателния ми район. Мисля, че а, с добре планирана дейност ще се преодолее хаоса на място, когато всеки се опитва да върши всичко едновременно. Доброволното обединяване на средства за гражданската защита ще внесе много повече ред и целесообразност като финансовите средства, вложени в тези действия, няма да бъдат пречка, както и няма да се допусне нарушаване на изискванията за поддържане на националната сигурност. Либералната група би трябвало като цяло да бъде удовлетворена и да гласува за това предложение. Благодаря. А сега за зелените Сато Хаси има думата. Hyvät kollegat, kiitoksia esittelijä. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да благодаря на госпожа Картини. Благодаря и за доброто сътрудничество. Решението за механизма за гражданска защита показва, че можахме да постигнем подобрение по отношение на средствата и по отношение на превенцията в областта на спасителните действия. По този начин се подготвяме до някъде и за промените в климата. Германската застрахователна компания Реферзехеронг одобри проекта. Мисля и за други инциденти. Е, наскоро имаше ураганни ветрове в Северна Европа, имаше наводнение. Е, виждаме колко полезна е една такава по програма може да облегчим до голяма степен е, ситуацията на хора засегнати от бедствия. Важно е сега да направим следното заключение. Е, бизнеса не успя да се подготви за реагиране в ситуация на бедствие. Особено бедствия, причинени от самата нея. Имам предвид бедствия в рудници, бедствия преди, например, едно бедствие преди три години, когато червена кал заля села. Това можеше да бъде избегнато, можеше да се реагира по-добре, ако имаше по-добри превентивни мерки. Това показва, че предотвратяването на подобни бедствия е въпрос на по-добро координиране и надзор надзор, включително и на лицензите, които се дават на бизнеса. Благодаря, госпожа Росбах. Так, формен, комисар. Господин, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви. Механизма за това е важна програма за, за нас, защото трансграничните проблеми изискват и трансгранични решения. Важно е сътрудничеството между държавите членки. Аз идвам от един регион, който бе засегнат от урагана, но също така идвам от една държава, която е като други държави членки, сключи двустранни споразумения в областта на гражданската защита. Гражданската защита е в крайна сметка прерогатив на държавите членки и тя е много различна в държавите членки, защото предизвикателствата са различни. Проблемът е обаче, че Проблемът е обаче бюджета. За нас той е прекалено голям. За това. Ние не смятаме, че този бюджет отговаря на реалността. Е, държавите членки би трябвало да се да се справят и с по-скромен бюджет, но благодаря ви за помощта. Благодаря. Благодаря, госпожа Соса. Бригада, президент. Creio que este, este texto um- Благодаря ви, господин председател. Мисля, че текстът не отговаря на това, което очаквахме, защото в превенцията не стигнахме толкова далеч, колкото ни се искаше. Ясно е, че постигнатото споразумение има своите достоинства, Гражданската защита вече обхваща не само защитата от природни бедствия, но и това, което заплашва околната среда, културното наследство, отчита се и принципът на субсидиарност. Механизмът за гражданска защита, който се предлага тук, би трябвало да може да се използва в държавите членки и това е добро средство за солидарност. Виждаме същевременно, че има и все повече бедствия, които се дължат не толкова на природата, колкото на измененията на климата. Унищожава се околната среда. От това страдат и хората – Разбира се, до голяма степен тези развития се дължат на алчния капитализъм, но когато дойде бедствието, трябва да действаме бързо и ефективно. Затова все пак направеното е крачка напред. Ние бихме искали да се знае обаче, че този механизъм при никакви обстоятелства не може да се използва за военни цели. И пак ще кажа, не отговаря на това, което очаквахме. Господин Пашка, заповядайте. Нови механизъм. Благодаря, госпожо председател. Беше два. Правни настрои spoločenstva витвара предпоклад pre zjednodušenie правидел a mechanizmov aktivácie a poskytovania pomoci únie. Този механизъм обхваща два правни акта, които предполагат ускорена реакция. Ясно е, е, тен, тенденцията е ясна, че се случват все повече катастрофи и все по-големи бедствия, затова е важно Европейския съюз да може да реагира бързо. Трябва да сме възможно по-ефективни, възможно най-ефективни в нашите действия. За това е хубаво да имаме определени служби, определени екипи. Но те би трябвало да са подчинени на местните служби. Това е хубаво да се вземе предвид в нашата работа. Благодаря. Господин Обермайер има думата. Гражданската защита е, е в регионален въпрос. За това аз смятам и приветствам факта, че е, тази отговорността, основната отговорност се пада на държавите членки. Много е важно да заложим предимно на превенцията и на оценката за риска. Приветствам и обмените на данни по отношение на оценката на риска. Важно е да се получим от случилите се неща до момента. Трябва Европейския съюз да разполага с достатъчен капацитет да покрие нуждата от действие, дори когато се случат бедствия едновременно в различни части на, на, на Европейския съюз. Обединяването на усилията ще намали разходите. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Кросте. Благодаря ви, госпожо председател. Все повече природни бедствия се случват по цял свят и измененията на климата правят риска още по-голям в бъдеще. Тези бедствия и природни, и предизвикани от човека водят до големи щети. 15 000 жертви, 30 милиарда като щети. Именно този механизъм за гражданска защита трябва да се опрости. Това е неотложна задача. Необходимният механизъм, който е по-амбициозен, реагира по-добре, Европейският съюз не може да прави експерименти в това отношение. Това, което виждаме обаче е по-добро сътрудничество между държавите членки и бих казала най-сетне. Крайно време беше, защото господин Бърние отдавна работи по този амбициозен проект. Същевременно е необходимо наистина да имаме капацитет за спешно реагиране на европейско ниво. И ето тук е примера за конкретна предлагана мярка, където Европейският съюз може да докаже добавената си стойност. Нещо, което има огромна подкрепа от страна на населението. 80% от запитаните отговарят, че на бедствията може да се оговори далеч по-ефикасно на европейско ниво, отколкото на национално. Благодаря ви, госпожо Гростет, господин Стабай. Господин Табайте, госпожо комисар, това предложение показва, че сме се извадили поуки от бедствията напоследък. Без спомената трагедията в Унгария с червената кал. Това беше нещо ужасно в нашата страна. Имахме и катастрофата в Румъния, в е, рудника за злато. Е, трябва да се получим от тези бедствия, от тези катастрофи. Приветствам обмена на данни, обмена на данни за капацитетите на държавите членки. Смятам, че е много хубаво, е, тето се съгради този център за управление на бедствия и катастрофи. Важно е да имаме от друга страна и план за реагиране в е, ситуация на бедствия, предизвикани от индустрията. Благодаря. Следващия уран. Uh, госпожо председател, госпожо комисар, механизмът на гражданската защита по принцип означава пари. Пари за гражданска защита, а Европейския съюз не разполага с пари, защото те са собственост на държавите членки. Иначе казано, Европейския съюз взема пари от европейските държави, преопакова ги и им ги връща. Взема с лявата, връща с дясната. Това ли е Европейския съюз в момент, в който ваш, вашия рейтинг вече е ударил дъното? земетресения, наводнения, пожари, всякакви бедствия, подобни на неодавнашния ураган в Филипините, ни показват какво направихме. Но вижте какво направи британското правителство. 60 милиона лири за самолети, кораби, хеликоптери. И а, още 70 милиона лири бяха дадени като дарение от населението. Ето това е солидарност. И няма нужда Европейския съюз да се промъква със своята пропаганда и да ни пречи. Благодаря. Б- благодаря. Господин Стоянов не е в залата. Затова следва Шнелхарт. Дами и благодаря, уважаеми дами и господа. Винаги е имало природни бедствия, винаги ще има природни бедствия. В моя избирателен регион имаше наводнение. Това беше най-голямото наводнение, което някога сме виждали. За това е много важно да имаме европейска солидарност. И е важно да я виждаме в различни форми. Мисля, че това предложение е чудесно. Чрез него е, се вижда по-добра ефективност на спасителните дейности. Аз подкрепям факта създаването на Европейския център, защото сътрудничеството, координацията на регионите е нещо, което трябва да се подобри. Видяхме какво се случи е, при наводненията. Ако бяхме използвали всички капацитети още в началото на наводнението, а, щетите щяха да бъдат много по-малки. Тук може да действаме на европейско равнище. Фондовете могат да се използват именно за превентивни действия. Според мен това е правилният подход. Но, дами и господа, има един дефицит, на който също искам да се спра. Колко време е, трябваше да се чака докато средствата стигнат до хората, е, средствата от фонда. Прекалено дълго. Виждаме, че предприятията страдат просто защото е, разрешенията от комисията не са постъпили разрешенията за ам, освобождаване на средствата, за изпращане на средствата. Тук може да реагираме по-бързо, защото в противен случай бизнесът е заплашен от фалит. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря ви. Тайфунът довел до огромните щети в Филипините истинска трагедия и още един пример за екстремални климатични условия. В бъдеще ще имаме все повече такива бедствия с опустошителни резултати. Наистина и бройката и частотата се увеличават и ние не знаем кога ще се случи следващото бедствие. Затова е много важно да бъдем подготвени, да реагираме бързо и ефикасно. И предлагания механизъм за гражданска защита ще ни помогне. Бъдещото споразумение със съвета ще подобри механизма, защото ще има по-добра оценка на риска, по-добра осведоменост, по-добра съгласуваност, както и капацитет за оперативно координиране. Мисля, че се движим в правилната посока. Сътрудничеството спасява човешки живот. Благодаря ви. Синя карта от колегата Натал. Приемате ли въпроса? Господин Натал. Госпожа Борзан, заповядайте. Е, и природни благодаря, госпожо председател. Причинените от човека и природни бедствия е, имат е, трансграничен характер и е, са необходими съвместни усилия. За съжаление, през изминалите няколко години природните бедствия стават все по-чести. А само до 368 милиона евро бяха урязани средствата за гражданската защита. Хрватия поради географското си местоположение през зимата е изложена на опасностите характерни за северните страни, а през лятото характерните за Южна Европа и Средиземноморието. Хрватия е готова да подпомага всички други държави членки и е, членки на Европейския съюз и други. Ние имаме опит в гасенето на е, горски пожари е, в Испания, Черна гора, Израел, Португалия и други страни. И за това решението за увеличаване на средствата за трансгранично сътрудничество. Зная, че ще бъдат подпомогнати и държавите членки и съседните страни. Господин Натал, иска ли да зададе въпрос? Не, не желаете. Добре, тогава думата има колегата Смолкова. Благодаря. Виждаме, че почти всеки ден се случва нещо непредвидено, случва се някаква катастрофа. Подкрепям доклада, защото смятам, че той е много добър. Смятам, че по този начин се увеличава сигурността за всички е, граждани на Европейския съюз в ситуация на бедствие. Едно под, една подобрена гражданска защита може да спаси милиони животи. Става дума за доброто прилагане на този механизъм. Виждаме, че все повече бедствия се случват в държавите членки. Затова смятам, че е хубаво да има гъвкавост при използването на средствата. Надявам се, гражданската защита да се съсредоточи повече върху превенцията в Европейския съюз и извън него. Благодаря. А сега, преди да преминем към спонтанните изказвания, давам думата на господин Влазак. Пани комисарко, дами и панове. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Рекаст механизму цивилни охрани сполеченстви. Това предложение всъщност подобрява съществуващия инструмент от 2007 година. Мисля, че наистина текста трябва да се приеме колкото се може по-бързо преди края на кален... календарната година, тъй като предходният финансов инструмент има такъв срок. В този случай се предвижда обединение на ресурсите с цел по-добра гражданска защита при спешни ситуации. Би трябвало така да се намалят административните разходи. Това е крачка напред. От гледна точка на Комисията по регионално развитие, нека ви напомня, че общата база за гражданска защита е най-низката степен на сътрудничество. Необходимо е да се работи с местните и регионални власти, защото те са най-близо до проблема. Благодаря ви, господин Влашек. Преминаваме към спонтанните изказвания. Двама колеги, госпожа Магула. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Мисля, че участието на местните и регионалните власти има много голямо значение, когато се извършват операции на гражданската защита. Трансграничното сътрудничество трябва да засили съгласуваността на общите действия уеднаквяването на насоките по различните инструменти и механизми за гражданска защита ще ускорят реакцията и ще засилят възможността за превентивни действия чрез създаване на альтернативни транспортни пътища, което ще може да даде възможност на екипите да достигнат по-бързо, особено в труднодостъпни места намесата на място с помощта на доброволци в слабо населени места се оказа много успешен начин за реагиране на извънредни ситуации. Това засилва капацитета на гражданската защита. Отлична работа на докладчика, трябва да добавя накрая. Благодаря. Господин Ферейра. Благодаря. Е, доста побързахме в изказванията си, може би, и изпуснахме някои подробности. Естествено, превенцията е много важна за реагиране при бедствия. Но искам да ви напомня резолюцията на Европейския парламент по този повод. Ние не вземаме предвид е, всички препоръки в тази резолюция, например създаването на съответната, на необходимата рамка за превенция, идентифицирането на рисковите фактори, като например крайбрежните фактори, в структурата на речните басейни, в особено язвими населени места, опасността от пожари. То, тези фактори би трябвало да се вземат предвид. Освен това, в принципа на солидарност трябва да се прилага по-гъвкаво. Благодаря ви. Благодаря за всички изказвания. Ще се спра на четири въпроса. Първо, в този случай ние разчитаме на волята на гражданите. Всъщност, 9 от всеки 10 на гражданите на Европа заявяват, че биха искали да направим повече за защитата на техния живот и собственост и са готови да се направят разходи за това. Солидарността е необходима там, където ще има реално резултати. 90% от бедствията се случват на местно ниво и механизма за солидарност може би не е от голяма помощ, но при 10% от бедствията, които засягат няколко държави или държави извън Европейския съюз, е, помощта на европейско ниво е много важна, защото се спасяват човешки животи, щетите за собствеността не са толкова големи. И когато екипите ни се обучават и работят заедно, те са далеч по-ефикасни. Нека подчертая, че ние разчитаме и на фонда за солидарност. Необходимо е механизма за гражданска защита и фонда за солидарност да се използват заедно при един упростен механизъм за вземане на решения. На трето място зачитаме субсидиарността. Системата, както казах, работи отдолу нагоре, а не обратното. И съм благодарна на тези, които го отчетоха като добър резултат. Тук работихме с парламента и държавите членки. И на последно място, но не и по значение, търсим рентабилност. Необходимо е да се създаде една култура на превенцията. Имаме нужда от нея в бъдеще. Това е неизбежно заради измененията в климата и все повечето бедствия, които ни очакват. Всъщност, всяко евро за превенция означава спестени 4 до 7 евро. И тук е важен координирания отговор защото цялото е винаги по-силно от съставните си части. Разчитам на подкрепата и на Европейския парламент при изпълнението на това законодателство. Трябва научените уроци да се използват в името на гражданите ни. Благодаря ви, комисар Георгиева и сега давам думата на докладчика ни госпожа Гардини. Благодаря още веднъж, благодаря госпожо председател, благодаря на всички изказали се, благодаря на госпожа комисаря. Мисля, че днес наистина говорим за една много важна тема. Говорим за солидарност, говорим за европейски дух, говорим за а, гражданите, които още днес настояват а, а, Европа да застане единно е, е, с функциониращ механизъм за гражданската защита. В е, Венеция, например, вчера започна 4-дневно събитие, което е посветено на европейските но дейности има участници от Италия, от Естония, от Латвия, от Австрия и други. Обменя се опит, натрупани от страните. И тук не става дума само за средства. Разбира се, че средства са крайно ограничени. Вярно е, че е по-добре да бъдат вложени в превенция. Необходими са милиарди, зная, но а, това са възможностите. И още нещо. А, в областта в Риоли, Венеция, Джулия беше проведена деседневката на готовността за природните бедствия с а, господин Джузепе Дзамберлети а, беше направена една равносметка на същността на проблема. За а, какво говорим? А, тъжна а, е годишнината, 40-та годишнина от а, чудовищното земетресение, което а, се случи а, там. С а, само 1 милион и 200 хиляди жители а, тази а, област през а, последните 10 години с а, добро а, планиране с доброволно участие на гражданите беше постигнато много 200 е, милиона евро с ясното усещане, че е необходимо да се съгради отново по-устойчиво, по-жизнеспособно общество за поколенията, които ще дойдат след нас. Ето това е истински европейски дух. Благодаря ви още веднъж и искам да ви уверя, че е, днешното е, гласуване е гласуване по един въпрос, е, който има скромно финансово измерение и има огромно значение за всички граждани. Още веднъж благодаря за голямото сърце на комисар Георгиева. Благодаря. Приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Гласуването ще бъде днес в 11.30. Ще продължим с гласуването в 11.30.